Colleghi, buon pomeriggio. Iniziamo i lavori di questa seduta. Добър ден, колеги. Започваме работа. Тази сутрин в края на работното заседание на комисията проведахме заседание на координаторите. Там взехме следните решения – Постигнахме съгласие за разпределението на доклади и становища, които са разпределени на нашата комисия. Доклад за приложението на директивата за управление на отпадъците. Той беше разпределен на ЕНП. Годишният доклад на комисията беше разпределен на комисията на зелените. С съобщението на комисията на стратегия за изпълнение на хартата за основни права беше дадено на социалисти, становището за а, доклада за гражданството в Европейския съюз беше разпределено на АОДЕ. Докладът за съобщението за изпълнението на доклада на общността беше разпределен на групата на зелените. Бяха добавени още два документа, становище за директива за лицата с увреждания на групата на консерваторите и реформаторите. Доклада за дейността на Бутмана беше разпределен на социалистите. Координаторите също така постигнаха съгласие за приемането на обща методология за разпределението на доклади и становища в бъдеще всъщност беше дадено обещание до следващото заседание на координаторите ще, бъде, ще има готов документ. Що се отнася до втора точка, въпросът с Una volta ricevuto da parte della DG Presidency il documento di... за non-petitions бяха отправени предложения за по-ефективна дейност, що се отнася до проекто предложението за резолюция по палестинския въпрос от групата на зелените и либералите. Постъпи искане въпросът да бъде отложен до следващото знание на координаторите, за да може да се намери политическо споразумение за приемане на проекта, ако не да се види какъв документ да се приеме. Също така беше взето решение да се внесе устен въпрос за петиция 1565 от 2009 година от FedEx. И след това по отношение на програмата за посещения и делегации, координаторите потвърдиха програмата, която се обсъжда от известно време насам и според която ще бъдат посетени 4 държави. Координаторите решиха, че приоритет са проучвателни посещения, а не просто посещения. Ако нямаме достатъчно средства, ние ще предпочетем проучвателни посещения, а не обикновени посещения. Отложихме приемането на дневния ред за следващото заседание на комисията, тъй като той постъпи твърде късно, но всички координатори ще могат да представят своето становище. Това са а, точките и сега мога да премина към първата точка от дневния ред заседанието, което е гласуване. Ще гласуваме становище относно единия пазар за европейците. Внесено е само едно устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Тогава да гласуваме устното изменение, който е за, моля да гласува, който е против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме становището като цяло за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към следваща точка от дневния ред. Точка 18. Петиция 632 от 2008 година, внесена от Робърт Бядрон, който би трябвало да е тук. ще дам думата на Грег Занески за 5 минути. Госпожо председател, госпожи и господа, от името на кампания срещу хомофобията, това е организация, която се бори за равноправието на лицата с различна сексуална ориентация, искам да ви привлека вниманието върху следното. Тази петиция повдига един много конкретен въпрос, свързан с основ... едно от основните права, като правото на движение, като правото а, на неприкосновеност на личния живот. Нашата петиция е свързана с ситуация, в която полската администрация не издава акт за гражданско състояние на полски граждани, които желаят да встъпят в регистрирано партньорство с лице от другия пол в друга държава членка. Госпожи и господа, Полша е една от малкото държави членки, които не признават бракова между лица от един и същ пол. Не им се предоставят едни и същи права, както лицата от, както при разнополовите бракове. Много а, такива лица от Полша из, отидаха в други държави членки. Всич, Полските граждани могат да получат доказателство за своето гражданско състояние от службите за гражданското състояние. За съжаление, администрацията от, прие политика, е, според която отказва да издаде актове. Според администрацията няма правно основание за издаване на такива актове, тъй като правната система на Полша не признава институции като брак между лица от един и същи пол или регистрирано партньорство с цел същия пол лица, които искат да встъпят е, в хетеросексуален брак с лица от друга държава членка, получават е, такъв акт. Ние смятаме, че единствената причина за отказът е сексуалната ориентация. Нашата организация получила 50 оплаквания през последната година от гейове и лесбийки, на които е било, на които е било отказано издаването на акт. в нашия доклад, който публикувахме наскоро, излагат тези факти. Освен това, полските вестници излизат с репортажи за случаи, на които се отказват актове от от държавни служители в малки общини. Това е доказателство за един широко разпространен проблем, основата на който е държавната политика. Наскоро един човек в Варшава получи отказ за издаване на акт и ние се обърнахме към съда една декларация, категорична декларация от вашата комисия ще бъде много полезна. Полското Министерство на вътрешните работи казва, че според тях политиката не е дискриминационна. Същото е казано и по отношение в отговор на тази петиция, както и по отношение на въпрос заедно от Комисията по граждански човешки права. Ние смятаме, че тази дискриминация противоречи на европейското право и не дава възможност на гражданите да упражняват правото си на свобода. Заедно, освен това им се отказва и правото на личен живот. Член 20 от договора за е, функционират на Европейски съюз признава правото на свободно придвижване. Европейският парламент многократно е признавал, че това право трябва да се гарантира заедно с правото за гарантиране на семейния живот. Е, това, на което сме свидетели в Польша, нарушава е, правото на семейен живот. Според Европейският съд Европейския съд се е произнесъл по въпроса. Правото на семейен живот на двойки от един пол е признат в решения на Съдът по правата на човека. Въпреки, че националната административна практика не пада в рамките на компетенциите на Европейския съюз, държавите членки не могат да осъществява дискриминация. Като имаме предвид ясния мандат на Европейския парламент, който гарантира спазването на, на прав, основните права от държавите членки и наличието на нарушения, на очевидни нарушения в Полша, ние настояваме да се предприемат мерки за да се отстранят съществуващите проблеми. Благодаря. Сега давам думата на комисията и нейния представител Томас Кукъл. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на жалбоподателя за информацията. Искам да ви уверя, че много сериозно се отнасяме към подобни оплаквания в комисията. Знаете, това е видимо и от предходното ни общуване е, с Комисията по петициите. Много внимателно анализираме е, този е, въпрос, е, особено в светлината на отговора на компетентните полски органи. Той бе получен на 15 септември 2010 година. Можем да кажем, че наистина Разбираме, че съответната мярка, която се прилага в Польша, може да се отрази отрицателно върху полските граждани в качеството им на граждани на Съюза, когато упражняват правото си на свободно движение. Досежно съответствието с правото на Европейския съюз. Това е възлов въпрос, за да се прецени дали а, се прилага хартата а, за правата на човека и а, повторените от вас принципи, като да кажем право на личен и семейен живот, забрана на дискриминацията на основание сексуална ориентация и на последно място само като изброяване правото на свободно движение на гражданите на Съюза на пръв поглед не виждаме а, пряко нарушение на директива 2004-38. Както знаете, почитаеме евродепутати, и господин жълбоподател, тази директива урежда условията за влизане и пребиваване на гражданите на Европейския съюз. В този случай очевидно не говорим за нарушение на тези права. Но сега възнамеряваме да влезем а, като следваща стъпка във връзка с полските органи, за да поискаме допълнителни разяснения. За практическото измерение и последици на тази мярка, която, пак повтарям, може да има отрицателно въздействие при упражняването на правото на свободно движение. Uh, also, uh... Искам също да кажа, че има и зелена книга, както знаете, на 14 декември. Комисията започна обществено обсъждане във връзка с регистрите за гражданско състояние. Тук проблема не е взаимното признаване на а, информацията от тези е, регистри. Полша не познава института на брака между а, лица от един и същи а, пол, а, а по-скоро става а, дума за а, а, принципа на свободно движение. В сферата на семейното право правосъдието за сега няма норми на Европейския съюз относно издаването на удостоверения за гражданско състояние и актове за гражданско състояние. затова трябва да фокусираме анализа от гледната точка на свободното движение и начина по който тази забрана се отразява именно върху свободното движение на полските граждани. Благодаря. Давам думата на госпожа Герингер. Dziękuję, pani przewodnicząca. Е, co prawda... Е, Благодаря, госпожо председател. Полското правителство отговаря за администрацията и за издаването на актовете и удостоверенията за гражданско състояние. Е, тези удостоверения в случая не се издават, е, защото е, няма съответствие с полското законодателство. Обаче полското право се отнася до полските граждани и се прилага на територията на Полша. Това е принципът на териториалност. Сега, ако някой желая да иде в чужбина, иска да създадем там семейство и да работи, подобно ограничение не може да се прилага. Дори и в Полша да съществува такова ограничение, то не може да излиза извън територията на страната. Що се отнася до брачната правоспособност и дееспособност, трябва най-напред да разглеждаме именно правоспособността, т.е. възможността да се сключи брак, а да се абстрахираме от страната, в която лицето желая да сключи брак. Значи, е, когато говорим за актове за гражданско състояние, това си просто актове, респективно удостоверения. Хората, които подават заявление за такива удостоверения, просто искат потвърждение на своя статус, на правното си положение и на правоспособността си да сключат брак. Тази практика нарушава а, принципа на свободно движение, както и личния живот. Преди няколко години Европейската комисия не можеше да открие правно основание, което да послужи на жалбоподателя. Но днес положението е съвсем различно. Много се а, радвам а, да видя тази зелена книга, която бе цитирана от представителя на комисията. А, и също е, с удоволствие отбелязвам, че комисар Рединг отговаря за този въпрос, както и за правата на човека. А това е тема, под която се подвежда въпроса за е, удостоверенията за гражданско състояние. Ще има работа по е, този въпрос и в правната комисия на е, парламента. За това, мисля, че петицията трябва да не бъде приключвана. В момента се е, провежда процес на хармонизация нали, на ниво Европейски съюз, включително по отношение на семейното право. Имам предвид, че да кажем се хармонизират нормите за развода и е, има е, общ подход или стремеж към общ подход е, на ниво Европейски съюз. Признаването на удостоверенията за гражданско състояние ще бъде една положителна стъпка в тази посока в бъдеще. Както и е, Великобритания, Полша е избрала да не прилага хартата за основните права в Европейския съюз. А поради това хартата не се прилага към Полша, но се прилага към други държави членки. За това предлагам още веднъж петицията да остане висяща, тъй като смятам, че ще намерим начин да хармонизираме подобна практика. You, Господин Кашман. Благодаря. Искам да поздравя жалбоподателя за представянето на случая и за позоваването на правните документи. Искам да кажа на Европейската комисия, че директивата за събиране на семействата не е приложима, макар че в рамките на тази директива браковете между лица от един и същи пол се признават за съпрузи. Аз работих по тази директива в рамките на Комисията по основни права. Разбира се, тя не е приложима, защото става дума за две лица, които сключват съюз. Тази директива няма пряко приложение. Спомена се хартата на основни свободи и на моята колега Лидия, да, ще кажа, че Обединеното кралство не се е присъединила към хартата, но не се е отказала и от правата, които са приложими по отношение на местните права и така че националните съдилища трябва най-напред трябва към тях да се отнесе въпроса и след това към е, Европейския съд. В случая имаме ясна дискриминация, ако прочетете писмото на Министерството на вътрешните работи. Ако сключвате религиозен или нерелигиозен въпрос, има възможност да се получи акт за гражданско състояние, но там се казва – актът удостоверява отсъствието на обстоятелства, които пречат на встъпването в брак по отношение на религиозен брак и възможността полските граждани да сключват брак в чужбина и това е една много тревожна фраза в съответствие с полското законодателство. Полша всъщност налага своите закони върху друга държава членка което противоречи на разпоредбите на договора. Както беше казано, отрича се правото на лице да живее, работи в друга държава членка и да се ползва от правата в съответната държава членка и отговорностите. И тук държава членка отрича правото на, на един гражданин да живее в друга държава членка и да се ползва от законите в нея. В много случаи на мен ми се струва, че полското законодателство в контекста на това, че всички държави членки могат да дефинират възможността и невъзможността за брак, когато става дума за работа и местопребиваване в държава членка, никой държава членка не може да възпрепятства упражняването на това право. И накрая. Желая успех на жалбоподателите. Желая всичко добро и на политиците в усилията им да проведат реформа. Както каза Лидия, насърчен съм от подхода на заместник-председателя Рединг по време на дебата за свободата на движението на лица от един пол. Въпросът ще бъде решен и би било хубаво, ако полското правителство приеме една най-обикновена, едно най-обикновено изменение – Благодаря. Благодаря, госпожа Валян. Госпожо председател, в миналия мандат бях докладчик по въвеждането на директивата за свободното движение в комисията Либе. И едно нещо, което тогава установихме, остава без промяна днес. А именно административните пречки които различни държави членки поставят пред хората, стремящи се да упражнят свободата си на движение. Е, извън същината на въпроса, която не е предмет на нашия разговор днес, и явно сме свидетели на административни пречки за, административ... за европейски граждани, които се опитват да упражнят това си право. Днес по-късно комисарят Етин ще говори пред нас във връзка с доклада за гражданството. Научаваме, че всички тези административни пречки наистина съществуват и комисията възнамерява да ги подхване, както чрез предлагане на промени е, в нормативната уредба, така и е, чрез е, така осведомяване за тяхното значение, тъй че държавите членки да се опитат да изменят своето законодателство. Взех думата, тъй като и аз бих искала да помоля петицията да остане висяща, да не бъде приключвана, докато е, все още съществуват административни препятствия, е, които пречат на хората да упражнят правото си на свободно движение. Мартинес. Много благодаря, госпожо председател. Чухме много разумни аргументи, много юридически издържани доводи и аз, разбира се, подкрепям казаното от Лидия Оденберг де Герингер и от Майкъл Кашман. Но, по-моему, поне има три проблема. Три проблема, които разкриват един дълбоко реакционен характер, залегнал в полското законодателство. Но това всъщност не е нещо изключително. Този процес напредва по-бързо в някои страни, по-бавно в някои други. И за това бих искал да изразя с вносителите на петицията, солидарността си с вносителите на петицията и дълбоката си увереност, че и в Полша някога, някога прогресът ще наделее. Същия този прогрес, който вече съществува в други държави. Същите тези сили, които в Полша пречат на свободния избор на живот и на партньорски живот в Полша, пречеха и на други места. И в крайна сметка отстъпиха на заден плат, план. Така че обръщам се към всички тях с уверение, че ние сме с тях, че могат да разчитат на нас и че винаги ще подкрепим тяхната борба тяхната борба за самоопределяне и свобода на себе и изявлението и в крайна сметка на равенство с всички останали техни европейски сънародници. Дали може нещо обаче да ми поясни? Ако някой в Польша поиска свидетелство за брачно, съще... за брачно свидетелство, за брачно състояние, защо ви питат за какво ви е необходимо? В страните, които аз познавам, като искате брачно свидетелство, обикновено ме питат как се казвам, кога съм роден и така нататък. Не ме питат за какво ми трябва. Дали ще мамя някоя застрахователна агенция или просто ще се женя втори път. Просто този въпрос не ми го задава никой, когато искам свидетелство за гражданско състояние. Затова ви питам, добре ли съм ви разбрал? Ако някой гражданин се обърне към общината с молба за такова едно свидетелство, ми се вижда, меко казано, неприемливо да му бъде отказано издаването на такова едно свидетелство на основание на това, че не одобряват причините, поради които го искам. Това е все едно да отида да искам паспорта, където се отразяват обикновено ваксините и да ме питат, а, за къде сте си купил билет, къде ще пътувате? Това е намеса в суверенни частни дела. Сега, друг един проблем, който е свързан с признаването в Полша на брачни съжителства или на регистрирани граждански такива, които са се сключили вън от Полша. Ще дойде и това време, ще се даде и та, ще се направи и тази стъпка когато един гражданин и една гражданка или двама граждани или две гражданки сключат някакъв вид съжителство, със сигурност това трябва да бъде отразено и признато и от полското законодателство. Както в хетеросексуалните случаи такова признание съществува, признава се овдовяването, признява се наследството. Това е така в много други държави на Европа. В крайна сметка ще стигне и до Полша. Хората са свободни, предвижват се свободно из континента и могат да се женят с когото пожелаят. И сега на трето място – ще дойде и момента, в който в самата Полша ще е разрешено да се сключват брачни или граждански съжителства между представители на един и същи пол. Започва се от по-лесната битка. От битката никой да не ни пита за какво ни трябва такова свидетелство и се завършва с по-голямата победа, с победата да ти бъде признато в крайна сметка правото да избираш, да избираш правото си на брачен партньор. В крайна сметка, така както стоят нещата, в Европа днес единствените, които се натискат да се женят, са е, хомосексуалните и свещениците, защото те са всъщност подложени на дискриминация. Те са единствените, които не могат свободно да упражнят това толкова елементарно човешко право. Отново повтарям, че съм солидарен с чутото до момента, че подкрепям вносителите на тази жалба и че в никакъв случай не трябва да пропускаме възможности, които ни се предоставят, когато някой дойде да ни разкаже за това как стоят нещата в държава, за която ние си нямаме и представа какво се случва, то тогава нека да използваме и да се солидаризираме и да подкрепяме колкото ни позволяват силите упражняването на основните човешки права и свободи. Права и свободи от съвсем основополагащ характер. Благодаря. Мадам Сен... Благодаря. Искам да отбележа, че отказът да се издаде да се издават актове за гражданско състояние на лица с хомосексуална ориентация ограничава правата на тези лица, но също така и правата на граждани на други страни, защото фактически не им дава възможност да влизат в партньорство с лица от друга държава членка. Разпоредбите на закона не са съвсем обичайни в този случай, защото тези актове се издават на хетеросексуални лица без каквато и да било трудност. Очевидно става дума за дискриминация за лица с хомосексуална ориентация. Само, че това засяга не само полските граждани, а и гражданите на всички останали държави членки. В Польша съществува а, хомофобия, в това число и сред управляващия елит, е, и ние трябва да се противопоставим срещу нея. Благодаря, господин Бощинаро. Благодаря. Е, мисля, че тук се изхожда от едни много добре известни правни принципи. Най-напред става дума за дискриминация срещу определена група възоснова на сексуалната им ориентация. Доколкото знам, никоя държава днес не приема такава дискриминация въз основа на сексуалната ориентация, вероисповеданието или расовия, расовата принадлежност. Става дума очевидно за а, флагрантно нарушение. Освен това, Полша иска законът и да не, законът, в който въжи в нейната, в Полша, да се разпростран... да въжи и в други държави. Това не може да бъде да се приеме, защото дори ако има двустранни споразумения, не може да се иска подобно нещо. Освен това, фактът за неприсъединяване – не означава, че трябва да бъдат нарушавани правата на гражданите. Аз смятам, че петицията трябва да остане отворена и се надявам, че Европейската комисия ще изпрати ясно послание на Полша да промени закона и 2011 година да се превърне в датата, от която в Европейския съюз вече няма да има никакво място за дискриминация. Благодаря представителя на комисията. Нека да коментирам по някои от изказаните становища по отношение на свободното движение на хора. Фактите не говорят за пряко нарушение на директивата. Всички вие споменахте принципа за свободно движение и разбира се, директивата е приложима по един и същи начин и към хетеросексуални и към хомосексуални двойки. Директивата се основава на хартата. Точка от Триамбюла казва, че трябва да се спазват член 21, който забранява всяка дискриминация, в това число и на сексуална ориентация. Изпълнението на директивата не изисква взаимно признаване от държавите членки. Много ми харесаха трите етапа на стъпките, които е, трябва да се предприемат е, и по отношение на Полша. Първо, би било положително, ако тази мярка бъде премахната, за да се осигурят права и на онези граждани, които са живяли в друга държава членка, влюбили са се, искали, искат да сключат брак или да установят партньорство с лице от същия пол. Второ, както казахте, следващата стъпка би била да се признае същото действие от гледна точка на закона, на данъчното облагане, за унези двойки, които сключват брак или регистрирано партньорство в друга държава членка, които да бъдат признати в Полша, когато упражнят правото си на свобода, т.е. преместят се в Полша няма, и на трето място, за което няма компетенция на Европейския съюз, е Полша да разреши на своите граждани да сключват брак или регистрирано партньорство с лица от същия пол. Подчертавам още един път обаче, че по втора и трета точка ние нямаме преки правомощи. Разбира се, Полша трябва да улеснява влизането и престоя на други граждани на Европейския съюз и може да ограничава това право само въз основа на строго определени основания и винаги в съответствие с хартата. Също така бих искал да коментирам и други части на закона и предложенията, по които работи комисията. Вие споменахте проекто законодателството за развода, брачни права, имущество, всичко това се основава на член 21 на хартата. И в този контекст ние се отнасяме към този въпрос много сериозно. Цел ние смятаме, че трябва да се насърчава спазването на принципите на хартата. И накрая имам, доколкото разбирам, е направен анализ и преди е правен анализ на тази петиция, аз не разполагам с този анализ. Това не е анализ на комисия, а може би на парламентарната комисия. анализ, към който се правят препратки. Ще бъда благодарен ако мога да получа този анализ, стига разбира се да има а, публичен характер. Благодаря. Благодаря. Господин Кашман. Съвсем накратко, госпожо председател, искам да кажа, че бях разочарован от отговора на комисията. Всъщност, правилно е това. Ако нищо друго не се прилага, ако принципът на свободно движение – и правото да се ползват права в друга страна, дори то не се прилага. Ако принципът една държава членка да не налага правото си на друга държава членка не се прилага, член 6 от договора изисква зачитане на върховенството на закона, а след Лисабон Европейският съюз е подписал Европейската конвенция за правата на човека. Всъщност, петицията визира нарушение от страна на Европейския съюз на член 6 от ЕКПЧ. И за това трябва петицията да не бъде приключвана. госпожа Алкен, с риск да си навлека много врагове, една бележка под линия. Аз съм от партия, която се бореше за а, утвърждаване на еднополовите а, бракове. А, Дания, за първ път ние го въведохме този брак през 1989 година. Мисля, че това не трябва да бъде насила налагано на друга държава членка. Естествено, че трябва да се борим против дискриминацията на хората с хомосексуална ориентация. Това се изисква и от член 6 и от член 7. Но ние не можем да насилим Полша да възприема законодателство, признаващо тако, такива бракове или уреждащо такива бракове, защото тук се прилага принципът е, на субсидиарност. Не. Вижте какво. Когато говорим за е, принцип на свободното движение, а, Полша трябва да спазва този принцип, аз съм за това. Но а, иначе трябва да имаме диалог и да се изслушваме взаимно. Сега в Дания наистина а, променихме системата, направихме го в течение на доста години. Но а, през целия този период сме си давали сметка, че а, има разлики, че хората се чувстват несигурни. Просто а, предупреждаваме. Необходима е предпазливост. Майкъл, разбира се, е прав. Аспектът, свързан с правата на човека, е безусловен. Той е ясен. Там всичко трябва да съответства на общото ни законодателство. Не можем обаче да налагаме своето законодателство на други а, когато то отразява специфични ценности. Въпреки, че аз съм силно за правата на хомосексуалистите. Благодаря, госпожа Алкен. Е, Ако представителят на комисията иска още веднъж да се изкаже минута, е, не повече. Съвсем накратко. Е, просто за да остане е, ясно основното ми послание. Посланието е положително. Ще проучим законодателството и практиката в Польша с оглед на евентуални нарушения на правото на общността и негативните последици, които тези нарушения биха имали върху гражданите е, на е, Полша и други граждани на Европейския съюз. Генерална дирекция правосъдие утвърждава Хартата за основните права, следи за нейното спазване, когато държавите членки приемат ново законодателство. Ние бихме искали тези държави членки да зачитат Хартата на основните права и следим за това. Представител на жалбоподателя. Е, иска ли представителят на жалбоподателя да е, отговори за една минута? Още веднъж ви благодаря за това, че ни позволихте да защитим тезата си. Мисля, че трябва да се концентрираме върху въпроса. Струва ми се, че господин Кашман много точно го формулира. Ключовото тук е, че полски граждани не могат да се ползват от свободата си на движение в чужбина, а пък граждани на други държави членки не могат да се ползват от правото си да влязат на територията на Полша. За това говорим. А, а иначе, ако някой се стреми да наложи на полското правителство а, някаква промяна на семейното право в страната, а, за това тук не говорим. Кредо да интервенти си емер. Благодаря. Благодаря. Мисля, можем да кажем от дебата, че тази петиция предизвика голям брой отзиви le nostre competenze, visto che non c'è una competenza. Тук ehm, eh, ние нямаме е, конкретна компетентност, конкретна, но във е, всеки случай можем да е, поискаме от комисията да проявява откритост е, в такива случаи и евентуално нали, европейските институции да се снабдят с компетентност и да я упражняват. Но тук трябва да се види дали има дискриминация в конкретната хипотеза. От гледна точка на нашата компетентност, Ситуацията е специфична. Мога само да изразя съгласието си с това, че ние сме против всяко поведение, съставляващо дискриминация. Не само защото има директива а, по този въпрос, а, но и защото всички имаме определени права и никой не може да бъде изтласкан страни от обществото а, поради сексуалната си ориентация. А, на този етап мога да кажа само, че по тези два въпроса ще изчакаме по-нататъчна информация от комисията. Имам преди двата въпроса, които бяха засегнати. Не можем да направим друго, освен да изпратим известие на полските компетентни органи, но както каза колегата, не можем в никакъв случай да настояваме те да направят законодателни промени. Във всеки случай можем да изпратим известие, с което да им съобщим, че въпросът занимава всички ни тук в европейските институции и да запитаме, възнамерява ли полското правителство в бъдеще да приеме законодателни разпоредби за отстраняване на дискриминационната практика. Така че, това е положението петицията ще остане е, висяща. Мисля, че това е единодушното мнение на комисията. Петицията трябва да остане висяща, т.е. да не приключваме работата по нея. Следваща точка от дневния ред. Петиция 829 от 2008, внесена от господин Фернандо Суарес. Тя ще бъде разгледана а, е, във връзка с петиция е, а, 1085 от 2010 от Олдуин Леолин. Е, най-напред давам думата на комисията. жълбоподателите не са тук. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че ние вече излязахме с положително послание. По отношение на френските власти, Френското национално събрание – през април 2009 година промени гражданския кодекс. Както знаете, това беше една от основните пречки във Франция. Франция не признаваше регистрираните граждански партньорства, сключени в други държави членки е, и особено по отношение на данъчното законодателство. Комисията се намеси и това а, говори за нашия ангажимент и нашето решение да се борим срещу хомофобията и да сложим край на дискриминацията въз основа на а, сексуалната ориентация. В момента на 3 март 2010 година ние получихме съобщение от френските власти, в смисъл, че когато се изключи регистрирано партньорство в Великобритания или в друга държава членка и се преместиш в Франция в съответствие с член 24 на директивата Свободно движение, Франция е променила закона и предоставя същите права и предимства на граждани от чуждестранен происход, както и на гражданите с френско гражданство. Тук имаме две конкретни последици във връзка с петицията. Те са свързани с две задължения. Едното е наследствения данък, друго, другата е свързана с, с данък за прехвърляне на имущество между живи лица и също така данък общ доход. Тези пречки са премахнати. Комисията не е получила допълнителна информация от жалбоподателя. Ние се свързахме с него през юли 2009 година и го помолихме да предостави информация за практическите аспекти на тази мярка. Дали ситуацията се е подобрила или не. Той не ни е отговорил. Ето защо пред приемаме, че вносителят на петицията вече ням, не, не е изправен пред трудности. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Приветствам отговора на комисията и, както казах, декларацията от заместник председателя Рединг Оказва се, че е, ние се движим в, с две скорости. Страните, в които има партньорства между еднополови е, лица, е, вече се ориентират към взаимно признаване. От друга страна, страни, които не признават правата на двойки от един пол. В този случай много се радвам, че аз бях един от тези, които водеха преговори с предишното правителство на Обединеното кралство. Не съм 100% сигурен, тъй като моят партньор не е в правителството. Ние проведахме в управлението, ние проведахме преговори с холандското правителство но има какво да правим с други страни, Белгия. Може да се сключи едно най-обикновено споразумение. Страна, в която има право на еднополови бракове, да признае подобни бракове в други държави членки, без да предоставя допълнителни права. Мисля, че има положителни новини. Не знам дали петицията ще остане открита или не. Може би да, докато комисията работи по мерки за взаимно признаване. Или пък с оглед на това, че тази, този конкретен проблем е разрешен, можем да приключим комисията, но заедно с това да отбележим, че проблемът продължава да съществува в други страни. Благодаря. Никой друг не иска думата. И сега да обобщя предложението на господин Кашман, отчитайки казаното от представителя на комисията. Можем да приключим тази петиция. Тя е свързана с проблем, който съществува в други държави членки. Става дума за случаи, в който са предприяти положителни стъпки. Резултатът, разбира се, не е 100% удовлетворителен, но поне в този случай националните власти са предприели действия. Положили са усилия да разрешат проблемите, повдигнати от жалбоподателя. Мисля, че тези две петиции могат да бъдат приключни приключени възоснова на информацията, предоставена от комисията. Но независимо от това, ще помолим комисията да потвърди своето твърдение, тъй като има известно съмнение, дали а, този случай е приключен по положителен начин. Но можем да кажем, че има, че има положителни стъпки. Можем да приключим а, тези а, петиции възоснова на информацията, получена от, от комисията. Сега преминаваме към следващата петиция, номер 305, днесна от Мариза Пиньоло, която не е тук. Да, благодаря. Става дума за европейска гражданка, живееща в Белгия от рождението си с италианско гражданство. Петицията е свързана с синегалският и съпруг, който след сключване на брак с вносителката продължава да живее в Сенегал. В Сенегал. Опитали са се да се позоват на съответната европейска директива, гарантираща свобода на придвижване в Европа, когато са поискали виза. През юли месец 2008 година визата е била отказана, тъй като се е счело, че има липса на достатъчни доказателства въпреки че бракът е бил сключен на 4 април 2008 година в Сенегал. То, по-конкретно цитирам датата, значи. Според бългийските служители обаче бракът не е бил, доста... не е бил изобщо регистриран и заверен в Белгия. Освен това, бългийските служители са отбелязали, че върху брачното свидетелство, за копия от което ви е раздадена, върху това свидетелство значи не е било уточнено, че вносителката на жалбата е била разведена. Тоест, Бългийските служители са стигнали до извода, че това ново брачно съжителство, този нов брак е невалиден, не състоял се. Повторното искане също е било отхвърлено защото според белгийските служители жалбата или обжалването е било подадено след изтичане на съответния срок. След това синегалският съпруг се обръща към италианското посолство и успява да получи виза от типа Д. Продължаваме, значи, сагата. След това е поискал на 6 април 2010 година от бългийските власти разрешение за събиране на членове на семейство. Случаят продължава тъй като комисията вече се занимава с него по сигнал на Европарламента. Еврокомисията изисква обяснения от белгийските служители, представители на съответното министерство и съпругът, сенегалският съпруг, в крайна сметка получава на 20 септември 2010 година е, разрешително за пребиваване в Белгия като член на семейство на европейски граждани по силата на директивата 2004-38. И така. Това съобщение номер 313 от 2009 година регулира въпросите за влизането и престоя на граждани на трети страни. Значи този текст гласи, че такива граждани, които имат родствени връзки, не само, че имат правото да влязат на територията на Евросъюза, а и право да получат съответна виза. Този текст се позовава на предходен текст от своя страна от 2009 година, който цитира съдебно решение на Европейския съд c 2005 точка 42 за тези, които си водят записки. Прецедентът е от Испания и там се уточнява тълкованието на европейското АКИ в този смисъл. И така, Връщам се, значи, на съобщението, на нашето съобщение от 2009 година. Каква е разликата, че каква е разликата между гражданите на трети страни, които нямат родствени връзки и такива, които имат родствени връзки с някои европейски граждани, когато се подава молба за виза. В, нашата, в нашето съобщение от 2009 година на вниманието на съвета и на парламента за информация и най-важно Важното е, че това е насочено към държавите членки, които трябва да предлагат, които трябва да транспонират директивата. Значи там се казва, че паспорта и записаното в него може да бъде считано за достатъчно доказателство за доказване на родствени връзки, както е бил нашия случай между сенегалеца и, и белгийката с италианско с италианския происход. Грешката състои в това, че този елементарен документ, тази елементарна стъпка не е била спазена. След наместа на Европейската комисия нещата се задвижиха и Европейската Европейската комисия в момента разследва, проучва федералното белгийско правораздаване, свързано с пребиваването на белгийска територия на граждани на трети страни с родствени връзки с белгийски граждани. Ако парламентът е на същото мнение, ние предлагаме да закрием разследването по този казус. Благодаря. Това означава съгласие. Мисля, че всички сме съгласни да приключим работата по тази петиция, тъй като отговорът на комисията бе изчерпателен и много ясен. Преминаваме към точка 21, жалба 1837 от 2009 година от Роберто Маркочо. Той не е тук. Давам думата на представителя на комисията, Томас Линдквист. Thank you. Благодаря. В петицията си Господин Маркочо, гражданин на Италия, посочва, че по рамково решение 2008 909 от 2011 година държавите членки са длъжни да прилагат принципа на взаимно признаване към наказателните присъди и прехвърлянето на осъдени лица. Според жалбоподателя, правните системи на държавите членки трябва да предвидят видеозапис на разпитите и на е, съдебните производства, за да бъдат защитени правата на гражданите на Европейския съюз и да се улесни изпълнението на е, съдебни решения, постановени от една държава членка в друга. Според жалбоподателя, Същата процедура трябва да бъде възприета за изпълнението на наказание в Европейския съюз, когато присъдата е постановена в трета страна и обратно. Накратко, заключението на комисията е следното. Тя изразява съгласие с жалбоподателя, че са необходими действия с цел защита на правата на лицата в наказателното производство в Европейския съюз. Комисията един път е правила опит да внесе проект на нормативен акт относно записването на процесуалните действия, но този опит не се овенча с успех поради нежеланието на държавите членки да се съгласят с подобен проект. Комисията ще преразгледа предложението си в рамките на по общия си анализ какви процесуални права да предложи да бъдат уредени е, с бъдещите актове на Съюза. Но това няма да бъде възможно, е, такава уредба няма да се появи преди изтичането на няколко години, докато не приключим работата е, по тъй наречената пътна карта през 2014 година и то 2014 най-рано. Накратко, това е позицията на комисията. Грация. колеги, Благодаря. Някой желая ли да е, вземе думата? Господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Напълно споделям становището на господин Маркочо. Имаме няколко примера на е, злоупотреби по време на провеждане на разпити в държави членки И то говорим за а, е, злоупотреби, а, е, които засягат основни права на човека, основни процесуални права. Видеозаписите са категорични доказателства. И а, е, всеки ответник може на основание тези видеозаписи да защитава правата си пред апелативна инстанция. Напълно съм а, съгласен а, с предложенията на жалбоподателя. И бих призовала Европейската комисия да скъси срока на е, въвеждане на тези мерки, на приемане на това законодателство. Не 2014 година, както казвате, а максимално скоро трябва да стане това. Е, в моята страна, Румъния, сме свидетели на такива нарушения на основни правила, на основни права и е, тези нарушения не могат е, да бъдат установени. Няма е, никакви е, причини, поради които е, да не се въведат видеозаписите, е, включително и липсата на материална база. Предлагам петицията да остане висяща. Надявам се, че е, комисията в скоро време ще ни е, представи е, отчет за това докъде е стигнала в работата си за въвеждане на видеозаписи на процесуалните действия. Не мисля, че има някакви възражения срещу това петицията да не бъде приключена. Госпожа Алкен, съгласна съм с това, което беше казано. съдебната система, системата на съдилищата е една от областите, в които ня, почти няма хармонизация. Държавите членки много а, държат да се запази националната специфика в тази област. И има а, един разбираем консерватизъм. И аз бих искала да знам какъв тип доводи се изтъкват. възниква въпроса дали да се приемат а, присъдите от, а, произнесени от други съдилища или не. Какви са доводите, за да се даде отказ? Дали доводът е гледайте си работата или пък има някакви действително сериозни тези и доводи. Заповядайте. Много съжалявам, но тъй като аз не работя по това досие, не знам какви доводи са били изтъквани. Мога да се опитам да разбера и да ви и да изпратя на комисията информация. още една причина тази петиция да не бъде приключена. Ще се постараем да получим повече информация. Както каза господин Бостинаро, искаме комисията да се задвижи, тъй като имаме ясен срок. И аз предлагам секретариатът да изпрати писмо на Комисията по основни права, която работи по този въпрос, за да проведем дискусия с водещата комисия. Така че нека да оставим петицията висяща. В 4.30 очакваме комисария Рединг. Приключихме няколко минути по-рано. Не смятам, че можем да изнесем напред оставащите две петиции, така че няколко минути пауза. Colleghi, riprendiamo i lavori. Ci ha raggiunto il commissario Reding, la ringrazio a nome mio. Колеги, нека се върнем на работа. Комисарят Рединг се присъедини към нас. Искам да й благодаря от името на цялата комисия. За втори път тя идва на посещение при нас. Благодарим и, че ни удостоява с присъствието си. Същевременно комисарят е тук за да ни представи последния си доклад, а именно този за гражданството. Въпросът е от голямо значение за нашата комисия. Разполагаме с един час, тъй като след час госпожа комисарят трябва да напусне заседанието. Веднага ще й дам думата и ще се опитвам да огранича времето за а, въпроси и отговори, след като тя приключи изказването си. Благодаря. Помня времето, когато пак имаше италиански председател. Преди 20 години. Това беше в началото на моя мандат през 1989 година бях председател на тази комисия. Следващия председател беше Рози Бенди. Госпожо председател, права сте. Аз съм тук, за да говоря за Новия доклад за гражданството представен на 27 октомври. Знаете, че това е в съответствие с политическите насоки, представени от председателя през септември 2009 година. Тогава той каза много ясно, че Европа трябва да постави гражданите в основата на политическите си приоритети. Ние трябва да предприемем действия, за да премахнем всички препятствия във вътрешния пазар, не само пред фирмите, но и на вътрешния пазар за гражданите. И възоснова на доклада Ламасур 2008 година, който беше поръчан от френското правителство. Там той е, очерта по много ясен начин всички е, пречки, които гражданите се натъкват в ежедневния си живот, тогава когато искат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. На тази основа аз съставих доклада за европейското гражданство. Това е първият доклад на Европейската комисия, който се занимава с всички практически аспекти на ежедневния живот на гражданите, при пътуване, при работа, също така по отношение на следването, при брака, развода, придобиването на имущество медицинско лечение и така нататък. При всички случаи става дума за много практически аспекти. Представи, Очертани са 25 конкретни дейности в средносрочен и дългосрочен план. Вие ще получите и документ, който излага фактите, на които се основава доклада. Сега по отношение на гражданите, които живеят в друга държава членка – и които се възползват от правото си на свободно движение и пребиваване. Става дума за 12 милиона души. Вносителна цифра и има 35% от европейците казват, че биха искали да отидат в друга държава членка, но се притесняват от правилата, пречките, осложненията и затова не го правят. И на мен ми се струва, че трябва да се погрижим те да а, разполагат със свободата. Ние а, не принуждаваме никого а, да се премества в друга държава членка, но трябва да се погрижим, когато поискат да могат да го Също така, нези, които са се които са отишли в друга държава членка, се оказва, че са се натъкнали на трудности и пречки. Това не е нормално, тъй като административните трудности са в допълнение на нормалните и обичайни трудности, с които се сблъсква един човек, когато сменя местоживеенето си. Очертали сме мерките, които трябва да се предприемат. Трябва да се спазват на първо място съответните правила. Един от най-сериозният проблем не е отсъствието на правила, а спазването на съществуващите правила. Трябва да се насърчава и положителния опит във връзка с административните процедури. Трябва да се направи така, че административните служители, които работят с гражданите, да бъдат запознати с европейските правила. Много често те не действат поради липса на добросъвестност – а поради непознаване. Също така и гражданите трябва да са запознати със своите права. Много от тях не запознават граждан... правата си. Една трета от гражданите ни казват, че не познават правата си като граждани. В е, доклада за гражданството ние се занимаваме и с трудностите, които изпитват гражданите, живеещи в друга държава членка, по отношение на избирателните права. Тук влиза липсата на информираност, но и допълнителните условия, е, например, е, регистрацията на избирателите – някои държави членки изискват наличието на национална карта за самоличност. Също така е ограничение върху членство в политическа партия или създаването на политическа партия. Това са все въпроси, които анализираме. Проучвания, проведени през 2010 година, сочат, че една трета, 33%, смятат, че са добре информирани за своите права. 70% от гражданите не, не са запознати с наличието на мрежи на ниво Европейския съюз. Вие, разбира се, познавате мрежата Solvit, но гражданите също трябва да знаят, че подобни мрежи съществуват. В противен случай, каква е ползата от тях? И поради наличието на сложности, поради наличието на голям брой мрежи, комисията е в процес на създаване на портал, наречен Вашата Европа, където всички услуги ще се предоставят на едно място. Гражданин влиза в този портал и там ще бъде препратен към съответната служба. Не е необходимо. Гражданин трябва да, бъд, трябва да знае, че може да използва този портал и там ще получи отговор на въпроса си. Е, това, ние правим това в е, сътрудничество с Europe Direct. Целта е в крайна сметка гражданите да могат да се обърнат е, към две инстанции. Комисията по петициите, разбира се, която е изключително важна, и порталът, в който могат да представят своите оплаквания, въпроси и така нататък. Това начинание, чието начало се поставя от доклада за гражданство, е много важно. Още преди края на 2010 година ние приехме стратегията за увреждане 2010-2020. Това е мярка, свързана с гражданството, насочена към насърчаване на свободното движение на лицата с увреждания. Също така приехме а, зелената книга за обществените документи, за да намлим демокрацията и да улесним гражданите, когато в съседна държава им е необходим документ, който може да бъде издаден в страната, от която идват. Също така ще бъде представен документ за семейна собственост и регистрирани партньорства. Това е в резултат на засиленото сътрудничество което предприехме, както знаете, във връзка с разводите между лица, принадлежащи към различни, между, граждани, които, между лица, които са граждани на различни държави членки. Това беше първата стъпка. Следващата стъпка е решаването на въпросите, свързани с съпружеската собственост. По-късно ще представи мерки за защита на жертвите и правата на лицата в наказателно-правни производства. Всичко това ще бъде пакет, който изхожда от а, а, това, че осъзнали сме, че много лица не са, са, са предмет на турмоз в наказателно-правно производство и така трябва да, се, да има ясни права на тези лица. Това е свързано с процедурните права които приемаме. Лицата, които са извършили нарушения, също имат права. Както знаете, вече имаме директива за, на, за правата на осъдените е, за устен и писмен превод. Също така има политическо споразумение – за правото на информация и тази година ще бъде представен документ за правото на адвокат и правото на връзка с семейството. Всичко това предстои. Също така трябва да добавим и директивата по правата на потребителите, която се гласува от Комисията по вътрешен пазар. Също така ще приемем пакет за пътуване. Там трябва да се адаптират правилата към новите организации и организирани пътувания. Също така парламентът изрази категорично становище, че тези правила са необходими. И аз искам вашата подкрепа за правото на консулска подкрепа в трета страна. Мисля, че това ще бъде много важно за нашите граждани. Освен изпълнението на тези дейности, обявени в доклада, ние започнахме дебат с Европейския парламент и други институции и заинтересовани лица за това как процесът да продължи и да очертае и да, начер и да видим къде има други пречки пред гражданите. В това отношение е много важно участието на националните парламенти. Като членове на Комисията по петиции в Европейския парламент, Знаете, че гражданите се обръщат пряко към вас и в националните парламенти гражданите се обръщат пряко към националните парламентаристи и обединяването на всички тези жалби ще ни даде по-ясна представа за очакванията на гражданите. В началото аз казах, че целта не е да се приемат нови закони, нови директиви, нови регламенти. Целта е гражданите да са информирани за съществуването на тези права. Това е причината, поради която аз ще представя на колегият на комисията 2013 година да бъде обявена за Европейска година на гражданите. По този начин ще отбележим 20-та годишнина на приемането на европейското гражданство от договора от Мастрихт и една, това ще бъде една година преди изборите за Европейски парламент, мисля, че моментът ще бъде подходящ да обясним на гражданите какво прави Европа, за да се чувстват те по-добре, по-свободни, по-уважавани в европейския континент. Да информираме гражданите за техните права, а също така да ще бъде, момента ще бъде много подходящ да говорим и за избирателните права. Очевидно е, че сътрудничеството с Европейския парламент, разбира се и с националните парламенти, е много важно. Ако искаме това послание да бъде разбрано, ние трябва да обединим усилията си. През 2013 година, ако всичко върви добре, ще сме премахнали цяла поредица от пречки пред гражданите във вътрешния пазар. Ще сме създали интернет портала всичко в, под един покрив, така че имаме какво да кажем на гражданите. Е, искам да ви призова и за вашата подкрепа. Не е, е случайност, че заключението от вашия доклад през 2010 година е, съответстват на констатациите на доклада за гражданството, тъй като там са очертани същите пречки, които и ние сме очертали. Вашите доклади са много полезни, тъй като ни казват показват къде са проблемите на гражданите, тъй като петициите, които те изпращат, говорят за проблемите, които изпитват, свързани с правата на движение, избирателни права и така нататък. И ето защо вашата комисия е изключително ценен партньор. Надявам се да водим конструктивен диалог за това какви да бъдат нашите приоритети и кои да са първите прегради, които да преодолеем. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да представя доклада за гражданството. Надявам се, че той ще стане реалност и ако Европейската комисия приеме моето предложение за това 2013 година да бъде обявена за година на гражданите, аз се надявам и 2012 година да бъде година на подготвителните мерки за годината на гражданството, за да можем през 2013 година да навлезем в въпросите по същество. Много благодаря, госпожо комисар. Много интересен документ. Много интересно изказване. Разбира се, че интересен с оглед на нашата работа на първо място като комисия по петициите и освен това очертава приоритети за бъдещето. Разбира се, дава ни и идея за конкретна представа за, за проектите, по които работите във вашата генерална дирекция и за това как можем ние да се впишем в евентуално сътрудничество. Разбира се, много от нещата, които вие споменахте, ги намираме и в петициите, внесени от европейски граждани. Това всъщност е историята на нашето взаимодействие през последните години. Много от повдигнатите напоследък въпроси не се повдигат за първи път, разбира се, и днес имахме пореден пример за това. Нещо, което ни доказва, че нашето сътрудничество е полезно и се надяваме да продължи да бъде плодоносно и за в бъдеще. Давам думата на госпожа Даяна Уолис сега. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Не очаквах да се изкажа първа, но ви благодаря за това. Благодаря и на госпожа комисаря за направеното изложение. Мисля, че за мнозина от нас, които от е, няколко години работят по въпросите на гражданството и гражданските права, е съществено да ви поздравим за вашите инициативи мисля, че е, съвсем основателно се опирате върху въпросите, анализирани е, в доклада на господин Ламасур. И е, е добре да насочим вниманието си към сферите, в които имаме действаща уредба, но тя може да бъде усъвършенствана. С това е добре да се започне. Мисля, че също е прекрасно, че искате да отделите една година а, мисля, че това а, би трябвало да бъде нещо като годината 1992, но а, не за пазарите, а за гражданите. А, това са моите похвали. Има а, сфери, в които съзираме и някои проблеми. Не искам а, да нарушавам равновесието, а, защото имате отлични идеи, но вие все пак ни попитахте а, къде според нас има проблеми. Като обикновен евродепутат, аз виждам някои проблеми. Е, те често се изсипват в електронната ми поща. Това са случаи, в които гражданите са се възползвали от, така да се каже, офертата за свободно движение. Или от части се установяват, или напълно се установяват в друга страна. И правят, може би, най-голямата покупка в живота си. Тоест, купуват недвижим имот в друга държава членка. Ние им предлагаме защита като потребители, когато купуват електронни уреди, но каква защита им предлагаме, когато правят, може би, най-голямата покупка в живота си, купувайки недвижим имот в друга държава членка. Знае, че този проблем е тежък, тъй като засяга различни деликатни отрасли на националното право. Но Погледнете какво става, когато а, хората се развеждат, например. А, все пак а, ние бихме искали всички хора да упражняват правото си на свободно движение, а, да защитим всички потребители. И често пъти, аз виждам, а сигурно и колегите виждат, а, електронни писма, посветени именно на тези проблеми свързани е, с покупката на земи или домове в друга държава членка. Нашата комисия е посветила много време на подобна проблематика в Испания и в други държави членки. Е, тези проблеми искам да откроя. И бих искала да изтъкна, че има едно несъответствие, което расте с движението на нашите граждани. Ние е, им говорим за основни права, сред които е и правото на собственост, уредени в хартата за основните права, но това се разминава с техния реален опит, когато те на практика а, купуват имот и упражнят свещеното си право. Когато се опитат да го упражнят, това е съпроводено с много трудности. Сферата е изключително деликатна, тежка, но не можем да затваряме повече очи пред този проблем, който засяга много от гражданите в различни държави членки. Госпожа Занока, благодаря, е, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на почитаемата госпожа комисар за нейните инициативи. Наистина е прекрасна инициатива да бъде обявена една година за година на гражданството, на гражданите. Както всички знаем, европейското гражданство е пряко производно от гражданството на държавите членки. Има, държави, има граждани, които живеят постоянно на територията на Европейския съюз и които са подчинени на юрисдикцията на държавите членки от правна гледна точка, но нямат гражданство на тази държава членка. Значи, те не са чужденци, тъй като нямат гражданство на никоя друга държава. Това е много специфична категория. Created by legislation е, е, специфична категория лица по законодателството в е, две балтийски държави Латвия и Естония. Мисля, че стотици граждани, стотици хора без гражданство всъщност живеят в Словения. И е, Причината за тази ситуация е разпадането на държавата на предходното им гражданство, респективно Съветския съюз и Югославската федерация, Федеративна република Югославия. Значи тези е, лица попадат под юрисдикцията на определена държава членка и се ползват с особен статус. В Латвия и Естония, например, тези граждани имат право както гражданите, да се връщат свободно в страната си и да се ползват от консулска закрила, когато са в чужбина. Тоест, ползват се от консулска закрила от страна на държава членка, ако това им е необходимо. Това са по принцип права, предоставени на собствените граждани. В минали нормативни актове в Европейския парламент с съдействието на колеги Майкъл Кешман и други колеги успяхме да включим тази категория лица и в визовия регламент. те е, сега вече се ползват от е, е, възможност за безвизови пътувания на територията на всички държави членки Швейцария, Норвегия, Исландия, без Дания и а, Великобритания. Don't you think that... Както и Ирландия. А, имам следния въпрос. Възможно ли е понятието е, гражданство на Европейския съюз да бъде разширено, тъй, щото под него да бъдат подведени и е, лица в подобно положение. Втори въпрос. Тук в Комисията по петиции сме се занимали е, с редица петиции е, на лица от Латвия в предишния мандат. Те са ни молили Европейският съюз да окаже влияние, за да получат те право да а, участват а, в изборите. Е, е, this case became special because, uh, with... Този въпрос е специфичен, uh, тъй като а, съгласно правото на Европейския съюз, всеки гражданин на съюза може да участва в избори за Европейския парламент и в местни избори там, където живее, но хората, които с, а, не са граждани, не могат. И имаме нова петиция от Естония в момента. Точно а, относно правото за участие а, в изборите за Европейски парламент. Въпросът ми е не мислите ли, че необходимо на европейско равнище да бъде прият някакъв нов нормативен акт, който просто да урежда кой има право да участва а, в местни избори, там където живее и в а, избори за Европейския парламент. Благодаря, господин а, Кашман. Искам да благодаря и да се съглася всичко казано от госпожа Станока лицата без гражданство в момента са половин милион души. Госпожо комисар, не се съмнявам във вашата воля да а, проведете инициативите си, а, да отстоите интересите на гражданите пред комисията и а, пред парламента като цяло. Но ми се струва, че ние стеснително тълкуваме хартата за основните права. крайна сметка е, говорим пряко за е, правото на Европейския съюз, но може би има други е, законодателства, които влизат в противоречие с него. Националните, например. Казвам, че това е битка. Когато вие в колегиума на комисията искате да подхванете тази битка, държавите членки като че ли се съпротивляват. Два въпроса. А, готова ли сте да бъдете убедена, знам, че вие винаги сте готова да бъдете убедена, да бъде изменена хартата, така че да се превърне в смислен акт и да може да се преследват, примерно, нарушенията а, на вечните права? А, госпожа Уолис а, визира този проблем. Тук искам да цитирам член 17. Ние се натъкваме на много а, интересен и важен пример. Вие говорите за Европейска година на гражданите през 2013. Обаче тук ние в Комисията по петициите говорим за проблемите на хора, които смятат, че не са равни граждани. А, значи, отнемането на имоти а, в Испания е проблем, при който хората нямат никакви права. Значи, понятието за защита на вечните права в контекста на Европейския съюз трябва да бъде разширено, да бъде решен проблема. Също така, целият въпрос за непризнаване на а, еднополовите бракове, без разбира се да се засяга компетентността на държавите членки. А, имахме а, жалбоподатели от Полша, всъщност граждани на една държава членка не получават удостоверение за гражданското си състояние, когато искат да идат в чужбина и да сключат еднополов брак. Това е явна дискриминация. Бихте ли били готова от името на комисията да поемете инициатива да стимулирате държавите членки за преразглеждане на законодателството за привеждането му в съответствие с хартата за основните права. И бихте ли стимулирали приемането на законодателство на ниво Европейски съюз за преодоляване на тези конфликти? Благодаря. Господин Кашман, госпожа Вертман. Много благодаря. Благодаря. На първо място започвам с благодарности за, чудесния, за чудесното изложение, както и за идеята да създадете Европейска година на гражданството. Това, разбира се, ще подкрепи усещането, съзнанието, което имат нашите граждани. Присъединявам се към казаното. Е, съжалявам, не разбирам това, което се казва. Translated into Polish. So um, I, I I don't know if there's a disconnection between the booths, but there you go. Може би е липсва връзка между отделните кабини, казва господин Кашман. my, my, my apologies. Извинявам се. Е, сложил съм си не онези слушалки, които трябваше. Да. Е, политиците често имат идеи, обаче мозъкът им ги отхвърля. Ich habe eine, auch eine Frage bezüglich des Rechts. Продължавам, значи аз на немски. Въпросът ми е свързан с правото за собственост. Всички сме на едно мнение по този въпрос и споделяме виждането за правото на собственост като ненакърнимо гражданско право. Ампурия Брава. Това място в Испания. За него искам да ви говоря, тъй като получавам писма от гражданите, обитаващи Ампурия Брава и техните представители, които се оплакват, че поради прилагането на закона за крайбрежната ивица, Така че момент всъщност нека да си подредя мислите по-добре, защото искам да ми дадете някакъв конкретен отговор, който да предам на обръщащите се към мен. Не мога просто да им казвам, че това не е в нашите правомощия и да търсите отеха на другаде. Как мога да пропагандирам европейските права от една страна, а от друга страна да се защитавам когато, като казвайки, че собствеността точно не попада в тези права. Може ли да си купя къща, т.е. терен, да построя къща, да започна да живея и изведнъж държавата да ме осведоми, че въпреки, че плащам данъци и се изисква от мен да продължавам да го правя, този терен и тази къща не са мои. Благодаря. Thank you, Chair, Commissioner. I also благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да ви поздравя за доклада. Оценявам вашия подход към вашия подход, който е свързан с това да решавате ежедневните проблеми на хората. Понякога премахването на пречките – не е достатъчно, за да, за да усетят хората, че са граждани на Европа. Има един проблем, с който ще трябва да се занимаете, като част от дебата за европейското гражданство. На първо място пазара на труда. не е възможно да се движи свободно из Европа, да, ако нямаш правото да живееш в друга европейска страна. И ако знаеш, че продължават да съществуват ограничения без някакво разумно обяснение. И мисля, че а, вие можете да поискате от държавите членки да обяснят. Е, също така е, е, има. Сега, ако се поставите на място на американски служител, който трябва да издаде виза, вие ще видите разликата. Много често комисията и аз не казвам, че това зависи от вас самата, но комисията не успя да постигне договореност от името на всички страни по въпроси като визовия режим. Това са само два въпроса, които исках да повдигна. Благодаря. Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо заместник председател на Еврокомисията. Поздравления за изложението. Поздравления и за доклада за гражданството. Позволете ми да ви уверя в нашата подкрепа тъй като много от застъпеното във вашия доклад представлява и предмет на нашата законодателна дейност. Искам няма много подробно да се спирам на нашата работа като комисия по петициите. Просто искам да подчертая един въпрос, чиято липса ме притеснява, тъй като представлява ангажимент с европейското гражданство и с неговото популяризиране като такова. Аз разгледах документите, брошурите, които ни раздадохте и приветствам тяхното издаване. Аз обаче, като заместник-председател на парламента, отговарям за езиковото многообразие. Това обаче е доста ограничен инструмент. Само ни служи да приспим съвестта си, защото не го публикуваме всъщност на всичките тези езици, на които говорят европейските граждани и гражданки. И ето този проблем е според мен най-важният ни проблем. Как мислите да го разрешите? Ако продължим да мислим и да работим както прави комисията, а именно да ползва три езика и така да си мисли, че върши европейска дейност, наистина това ни утешава, но орязва нашето послание, за останалите 80% от европейските граждани и гражданки, гражданки и граждани, към които се целим като електорат и на които искаме да внушим, че съществуват права и те трябва да ги ползват. И тук не намирам, че има напредък. Моля ви да ми отговорите какво смятате да направите по въпроса за популяризиране на чудесната работа, която вие развивате в не е една дейност. Езика. Езика е бойното поле, на което трябва да победите. Ако искаме да работим и да се комуникираме на един, два или три езика, да, може да си напишем шестици, но 80% от гражданството е игнорирано по този начин. Моля да ми отговорите какво смятате да направите, така щото всички наши публикации да стигат до европейските граждани. Ако тази брошура не е публикувана на румънски, на полски, на словенски или на испански, това вече намалява крайната ни оценка. Знам, че това струва пари но пък крайна сметка струва много по-малко пари, отколкото хората си представят. Вчера на Комисията по конституционни въпроси отговорих на една колега от Германия, която защитаваше тезата за работа на един-два езика, защото е много скъпо. Аз се попитах, знае ли колко струва езикото разнообразие в Евросъюза? Никой не знаеше, не само тя, но и никой от останалите депутати, никой от посетителите не знаеше, че всички, цялото езиково разнообразие в всички европейски институции струва по-малко от цената на едно кафе на глава от населението една година. Виждате, значи, че има неща, които струва даже по-малко от кафето на ден на европейския гражданин за една година. Ако сме 500 милиона, това ще струва съответно 500 милиона. Но когато предложихме да се работи на два езика, аз уточнявам, че това е приемливо, ако всички говорят на чущ език. В деня, в който англичаните проговорят френски и французите английски, то тогава ще дойдат на моето дередже, ако ми позволите израза, който съм принуден да говоря на техния език, а не те на моя. Затова, затова си позволявам да ви привлека вниманието и да ви призова към публикуване на всички наши документи на всичките официални езици на Евросъюза. Защо? Защото така ще постигнем напредък. Така ще получите признание за работата си, признание, което във всъщност заслужавате, но просто не стига до всички, които заслужават да знаят за това какво работите. Благодаря ви още веднъж за качеството на документа. Благодаря сега колегата Яе. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашия отчет, за направеното изявление пред нас. Прекрасна е идеята годината 2013 да стане година на гражданина, тъй като Европейският съюз не съществува като самоцел, той съществува за гражданите това, което ние можем да направим като политици, е да създадем необходимите условия. и бихме се радвали, ако гражданите приемат тези условия, уредба, рамка. всяка година в Комисията по петиции получаваме жалби от гражданите. Те е, изразяват своето неудовлетворение, е, казват ни, че са имали по-високи очаквания от Европейския съюз. Това е хубаво, защото показва, че поне има интерес към това, което правим. Е, значи, ако си помислим за лозунги, които да определят дейността ни. Най-напред трябва да имаме правила, след това гражданите трябва да ги познават и националните администрации трябва да ги познават. Ние тук в Комисията по петиции трябва да се запитаме какво можем ние да направим, за да допринесем за по-бързото, по-резултатно функциониране на националните администрации? Някой път е, дори и е, е, институциите не съблюдават правото на Европейската общност и тогава започва един дълъг и пространен диалог. Същото се получава и когато държавите членки не спазват законодателството и там диалогът е много пространен, много продължителен. Той трябва да стане по-бърз. Гражданите трябва да могат да се ползват в все по-висока степен от свободата на движение те често пъти казват не само, че искат да пътуват из Европейския съюз, но и да живеят и да работят в друга държава членка, да се установят там, да бъдат снабдени с избирателни права. Смятам, че това е много положително. Нали, хубаво е, когато гражданинът каже, не само искам да живея в една друга държава, но и да гласувам там. Но това означава, че ние сме длъжни да създадем необходимите предпоставки те да се ползват от избирателни права. Хората искат да могат да притежават имоти в други райони, колегите е, е, засегнаха този въпрос, да кажем, ако тези райони са гранични, е, тогава хората някак имат по-раздвижено мислене. Също така хората трябва да са сигурни и да знаят, че правото на собственост се зачита навсякъде, че правото на Европейския съюз ви позволява да купувате имот навсякъде, но също така е, правото на Европейския съюз трябва да предлага и защита, ако държавата експроприира вашия имот в друга държава членка. Ако го отчужди, не можем да кажем всичко това от компетентността на държавите членки и то се урежда от тяхното национално законодателство и ние не можем да направим нищо. А, нали, ние не можем просто да слагаме чавки, да отмятаме, че един или друг въпрос сме е, решили. А, гражданите се нуждаят от ясен и интелигентен юридически отговор на своите проблеми. Значи, от една страна е вечното право в Европа, а от друга страна Комисията нееднократно се е занимавала с хипотези, в които гражданите очакват законодателството на една държава членка да бъде признато в друга държава членка. Ето имаме проблеми и с еднополовите бракове. Някои държави членки не желаят да признаят юридическите факти, настъпили в друга държава членка. Нали, или да кажем, е, в една държава членка се постановява решение за осиновяване, което след това не се признава в други държави членки. Затова смятам, че цялата ваша дейност е извънредно полезна и много важна. И ще бъде от голяма полза, ако на гражданите се помогне а, да научат повече за европейското право, за европейските правни системи. Благодаря, господин Бостинаров. Но ако мога да ви помоля да бъдете малко по-бързи, за да може да отговори комисарят. Госпожо комисар, сега ще използвам родния си език. Да, както обикновено, позволете ми да ви изразя поздравления за качеството на извършената от вас работа. Само, че дявола, който винаги е в подробностите, и позволете ви да ви кажа, че един лекар от Германия или фармацевт от някоя друга държава няма право да практикува тези си професии в Обединено кралство, например, въпреки че притежава дипломи за това или пък някой университетски преподавател. Университетски преподавател в Обединено кралство няма същите права като италианските му колеги в Италия. Има случаи, има случаи на вопиюща дискриминация на европейски граждани на основание на етническа принадлежност. Даже вие самата, госпожо комисар, казахте enough is enough или иначе казано, всяко нещо се има граници. Сега, Връщам се на моето. Признаването на европейските дипломи е също толкова важно право, като свободното движение. То е всъщност условие за това. Второто и е не е изпълнено или не в достатъчна степен. Не е зачитането, не е изпълнението на европейските законови предписания по този въпрос спъват свободата на много от нашите съграждани. Позволете ми да ви припомня, госпожо комисар, че преди няколко седмици проведохме един много наситен дебат в Страсбург относно свободата на пресата в, нашата, в нашият Европейски съюз, нещо, което е прякота за основни и неотменими човешки права. И когато унгарското председателство ни даде възможност да дебатираме по този въпрос с всичко, което правят в момента в страната си. Взимам повод, значи, от това и ви питам, госпожо комисар, дали сте на със, дали споделяте официалната позиция на комисията, която изиска от унгарското правителство да преразгледа медийната си политика? И ако да, какво бихте направили в, за Румъния? Бихте ли подели една такава инициатива и там? Да ви кажа, че секретните служби в Румъния продължават да съществуват и разпитват журналисти, разпитват европейски общественици и това е ограничение на свободата. Така че имам аз документи, с които мога, не съм голословен, мога да ви докажа как повече от 100 пъти европейски румънските държ... секретни служби са посещавали моята електронна поща, за да контролират, шпионират, цензурират и какво ли още не. Вижте какво значи се случва на страницата на Европарламента. Представ... И аз съм евродепутат. Представете си какво им се случва на журналистите. Благодаря. Uh, Ще говоря на английски. Е, мога и на датски, но все пак. Във връзка с това, което каза господин Бощинаро, убедена съм, че можете да отговорите. Водим битки в нашата комисия. Дали целият въпрос за правата на човека може да се решава, ако няма връзка с европейското право? Ма, ние говорихме за свободата на унгарските медии, а, дискриминацията. Очевидно е, че в, а, или поне договорите казват, а, хартата не дава допълнителни права на държавите членки. Ясно е също така по член 7, че ако има сериозна дискриминация и сериозно нарушаване на а, правата на медиите, тогава има а, възможности по член 7 ще бъде много интересно след днешния дебат да чуем каква е позицията на Европейската комисия. Преди няколко години ние чухме, че критериите от Копенхаген е, нямат, е, не се прилагат спрямо държавите членки. Това не е приемливо. Вие има специални закони в различните страни и може би е, съдът в Страсбург ще се произнесе. От друга страна е необходимо да имаме възможност да защитаваме е, ценностите по член 2. Но също така че трябва да, трябва да прилагаме член 7, който сега е по-полезен, отколкото в миналото. Хубаво би било да чуем дали комисията държи една трета от гражданите да могат да сигнализират, че нещо не е наред. Дали комисията смята, че трябва да се, да се проучи да се проведе анкета по въпроса за дискриминацията срещу ромите. В Дания проведахме дебат. Помня какво казахте. Казахте много ясно, че е странно, че се случва нещо такова след Втората световна война. И помним, Помним какво казахте. Във всички наши страни се води дебат. След това обаче не е много ясно каква е позицията, не стана много ясно каква е позицията на комисията по отношение на дебата за Унгария. И там като че ли имахме една малко по-гъвкаво, имахме едно малко по-гъвкаво тълкуване. И така, медиите, вечните права, дискриминацията, ако не можем да решаваме тези въпроси, това би било срам за Европейския съюз. Много благодаря, госпожо председател. Ще бъда клад, кратка. По въпроса, повдигнат от господин Бощинаро, за, за свобода на пресата в Румъния, искам да ви кажа, че в Румъния няма закон, регулиращ медийното пространство. Има просто национална стратегия, национална стратегия за отбрана, където фигурира член за прес кампании, които целят да навредят на политически враг. Не става дума изобщо за медиите, а, за употребата, за използването на медиите в а, идеологически, политически битки. Това исках да кажа. Благодаря. Рединг, il ritardo, ma come ho detto in apertura, la passione e la partecipazione ci hanno spinto ad allungarci. Grazie. Давам думата на госпожа Рединг. Извинявайте за закъснението. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че има няколко въпроса, които трябва да получат отговор от мен в писмена форма, тъй като а, времето ни изтича. Има обаче два въпроса, на които ми се иска да се спра, тъй като В момента много сериозно се опитваме да анализираме къде се намираме и на къде следва да тръгнем, поради което са необходими някои разяснения. Искам да взема отношение по въпроса за езиковото многообразие. Мисля, че единствения, а, който се притеснява в тази зала, съм аз, защото не мога да говоря на майчиния си език, а той е люксембургски. Миналата а, седмица отпразнувахме а, 20 годишнината на много важна петиция – петицията за използването на каталонски. Каталонски език. Аз съм един от авторите. Тази петиция беше много важна. Защото постави по, а, на масата въпроса за езиците. А, е, официални езици и неофициални езици. И тогава казах, вижте, в Люксембург нямаме големи и малки езици. Имаме майчини езици и всеки от тях е най-хубавият на света. Трябва да бъдем реалисти обаче все пак и да използваме езиците, на които можем да работим тук в международните организации. След което трябва да използваме, и тук стигам до гражданите, езиците, използвани на териториите на гражданите. Езиците, на които говорят гражданите. А, именно за това а, решихме а, да а, използваме вече каталунския език в представителствата и в информационните служби. На място – за да общуваме с гражданите на техния език. Мисля, че е, това е правилен подход и днес. Както знаете, държавите членки, нашите представителства в момента се е, реорганизират и те имат ясни указания да използват езика, говорен от гражданите, разбиран от тях и по начина по който те е, го е, използват. Е, няма да променим начина си на мислене и можете да бъдете уверен, че езиковото многообразие е приоритет. Всички други въпроси ще получат писмен отговор. Ще се върна само на въпроса за прилагането на хартата, тъй като той е свързан с много от поставените проблеми. И мисля, че тук далеч няма пределна яснота. През октомври миналата година внесох известие за фактическото прилагане на хартата в методите ни на работа. И в това известие а, предвидих, че е, ще е, бъде правена преценка от тази гледна точка, от гледна точка на хартата, на всички проекти на нормативни актове, които внася комисията. Тоест, няма да правим само економически анализ на евентуалните последици на един бъдещ нормативен акт, а ще правим анализ на а, отражението, което този бъдещ акт ще има върху ценностите, залегнали в хартата. Член 51 от хартата е съвсем ясен. Хартата се прилага само когато създаваме нормативни актове на Европейския съюз и когато тези нормативни актове се прилагат в държавите членки. Хартата няма хоризонтално приложение. Това трудно се разбира. И имам предвид трудно се разбира не от евродепутатите, а от хората извън парламента. Те казват, вижте сега, имаме харта, какво правят институциите? Не прилагат хартата. Правителствата не прилагат хартата. Трудно е да се обясни, че правителствата не искаха хартата да има хоризонтално приложение. Ако искаха да има такова приложение, те нямаше да запишат текста на член 51 сред останалите текстове. Тоест, ние можем да прилагаме хартата само когато законодателстваме или когато контролираме прилагането и въвеждането на законодателството. Сега за ромите. Въпросът за ромите бе свързан с директивата от 2004 година за свободното движение. И с неприлагането и невъвеждането във френското право на процесуалните права на лицето, с цел защитата му от произволни действия на държавата. Какъвто и смисъл да влагате в това понятие. От тази гледна точка, тъй като отговарям е, за свободното движение, аз мога да замоля комисията да образува производство срещу Франция. Образувахме производство и го спряхме, тъй като Франция обеща през пролетта на настоящата година да реформира законодателството си. Унгария. Медийният закон. Същият въпрос. Ние не разполагаме с европейско медийно право. Аз, когато бях комисар, отговорен за медиите, предишния мандат трябваше да обяснявам това в пленарна зала и то предизвика бурна реакция. Не беше ясно тогава, че нямаме европейско медийно право, но нямахме и може би няма и да имаме. Разполагаме с директивата за аудиовизуални услуги без граници. Това е старата директива телевизия без граници. Това е единственият европейски нормативен акт, относно медиите, с който разполагаме. И това е причината комисарят за медиите, който отговаря за новата директива Телевизия без граници, да се намеси от името на комисията, защото това е конкретно основание, на което можем да кажем на едно правителство, не сте въвели добре тази директива. За онези, които не си спомнят искам да припомня една е, история. Не анекдот, а факт от правната действителност. Като комисар за далекосъобщенията и аудиовизуалната сфера в този момент, бях предложила в новата директива да влезе норма за независимостта на медийните регулативни органи. Това беше предложение на комисията. 24 държави членки се възпротивиха на това предложение. А, сега ще ви кажа. Великобритания, Латвия и Холандия не се противопоставиха. По-лесно е да ви кажа, кои не се противопоставиха. И накрая, след натиск от страна на парламента, се здобихме с точка в преамбюла, с която нищо не можете да направите, нали, защото тя не е правна норма. И тогава комисарят, по, отговорен за медиите и за аудиовизуалната сфера, трябваше да се намеси и а, да пише на а, компетентните органи и да а, ги замоли да изменят онези елементи от националното законодателство, които не съответстват на директивата. Просто пояснявам къде се намираме. Това ни отвежда до големия проблем, а, който няко... неколцина сред вас откроиха, именно те, тези тънкости не се разбират от хората отвън. Well, I, I Член 7 е като атомната бомба. Нека не говорим за него. Ако искате, е, можем да говорим, но той наистина е атомната бомба, която можем да използваме, ако Държавите членки много сгазят лук. Нели Круз, като комисар, отговарящ за аудиовизуалните проблеми, и тук стигам до румънския въпрос, заяви, че ще направи анализ на всички ситуации е, в държавите членки, свързани с прилагането, неприлагането или недоброто прилагане респективно въвеждане на директивата за аудиовизуалните услуги. Тоест, тя ще направи един хоризонтален анализ на този въпрос, но той не решава проблема ни тук. А проблемът е какво правим с тази харта, която няма хоризонтално прилагане? Така стигам и до въпроса, свързан с Испания за вечното право и правото на собственост. Хубаво. Пиша писмо, второ писмо до е, испанския колега по тази тема. Но ако не можем да докажем, че е на лице несъмнена дискриминация на гражданите на Европейския съюз от други държави членки в сравнение с гражданите на Испания, нищо не можем а, да направим. Все пак, обаче, гражданите четат хартата и казват, харта съществува, ние имаме права на тези граждани можем да кажем тогава, че те имат същите права, както гражданите на съответната държава. На място могат да сезират националните съдилища и ако там изчерпят всички възможности, могат да сезират съда по правата на човека в Страсбург който е компетентен а, да разглежда подобни дела. Те обаче не могат да сезират а, Съда на Европейския съюз в Люксембург, тъй като хартата няма да е приложима ако липсва европейска директива, регламент или друг акт на Съюза. Аз не знам как да излезем от това положение. Смятам, че трябва да бъде изменен договорът. Now, you know, we are in the proceedings of, uh, uh of the European Union becoming a, uh, a part... A... Uh, Сега в момента Европейският съюз се присъединява към Конвенцията за правата на човека. Мога да ви кажа, че преговорите вървят чудесно. Тази пролет очакваме да завършат. Надяваме се поне. Надяваме се това да стане положително, като намерим и необходимото равновесие между правомощията на съда в Страсбург и съда в Люксембург. След това ще предстои дълъг процес на ратификация, но това няма да реши въпроса. Въпросът ще остане неизменно един и същ. И това не е изход. Някои казват, когато станем страна по Европейската конвенция за правата на човека, положението ще се промени. Не, няма да се промени. Е, тогава е, Европейската конвенция ще е, се прилага към държавите членки и към нашите директиви. Съдът Страсбург може да преценява дали нашите директиви съответстват на принципите, е, свързани с правата на човека. нали, това вече е правено в сферата на иммиграцията и убежището. Следователно, виждате ли, необходимо ни е изменение на договор. Трябва да бъде отменен член 51 от хартата. Ако желаем да постигнет да, да постигнем яснотата която според вас е необходима, която според хората извън институциите съществува, но която всъщност липсва. Моля, прочетете известието от октомври, където това вече е изяснено. Единственото, което мога да кажа сега, че всеки път, когато внасяме проект на нормативен акт, правим анализ на текста от гледна точка на хартата когато контролираме как се въвеждат нашите актове в държавите членки. Също го правим в светлината на хартата, но за всичко останало се при... прилага принципът на субсидиарност. И за това не можем да постигнем задължителен правен ефект. За всички останали въпроси, конкретни, които ми бяха зададени, ще получите писмен отговор, тъй като наистина времето ми изтече. Рамката, която разясних, току-що, тези основни предпоставки, въжат за всички въпроси, които ми бяха зададени. И друг факт. Никой не смяташе в един момент, че хартата ще се превърне в правна действителност. И много хора, които са договаряли хартата, вече са забравили какво са договаряли. Това въжи и за държавите членки. И също въжи за Европейския парламент, защото тук се променя съставът и малко са хората, които ще си спомнят дискусиите и ще си спомнят защо член 51 попадна в текста. Затова нека направим максималното с правилата, с които разполагаме. Имаме хартата а, и тя неимоверно подобрява положението сравнение с времето, когато харта не съществуваше. Така че нека прилагаме хартата, нека я тълкуваме, нека гледаме на нея положително. Ние можем да си говорим за правото. Но това, което гражданите извън институциите искат да знаете какво правим конкретно за решаване на а, техните проблеми. Е, те си нямат и понятие от тези изкуствени юридически конструкции. Достатъчно често съм се явявала в избирателни кампании, за да зная гражданите какво ги интересува и какви отговори желаят да получат. Така че бих а, е, призовала всички евродепутати от всички партии а, е, да възприемат този подход. Много се радвам вие да казвате, че е важно значението на това, което правим за гражданите, не за гражданството. Гражданството е свързано с държавите и е производно от гражданството на държавите. Вие се конфронтирате е, с гражданите. Много се радвам, че възприемате именно този подход, защото в други комисии той не е възприеман по този начин този подход ще бъде много полезен, е, за да обясним на гражданите докъде стигат правата. Съгласна съм с вашия анализ, е, че ако нещата наистина се объркват е, понякога, и че ако ни е необходимо да упражним някакви автономни правомощия, винаги можем да пуснем атомната бомба на член 7. Не само, че атомна бомба, но можете и да го използвате. Nobody will propose to, to, to put the, the, uh, the, the sanctions is a threat, a threat. Санкциите заплахите заплахата на атомната бомба не, може да, не могат да бъдат използвани, ако а, случаят не е наистина сериозен, тежък. Да, вие сте права а, е, с вашия анализ а, е, за копенхагенските критерии. Така както работим, а, е, усещат се в нашите методи някои несъответствия. Има понякога известна липса на логика, но трябва максимално добре да се възползваме от правилата. Искам сега да кажа следното, защото не искам да завършвам е, с отрицателен тон участието си тук. Аз съм комисаря, който е най-щастлив от Лисабонския договор, тъй като преди Лисабонския договор не беше възможно да бъде е, изградена Европа като континент на правосъдието и на справедливостта. Ние заедно постигнахме такъв голям и толкова бърз напредък. И наистина успяхме различните елементи да ги сложим един след друг на масата, да направим тази конструкция. И за това мисля, че това ни позволява да кажем на гражданите, постигаме напредък по правата на гражданите. Затова смятам, че трябва да подготвим 2000 и 2012 година инициативите и 2013 пряко вече да се явим пред гражданите и да кажем конкретно какво прави Европа вече. Какво конкретно прави? Това ще е, внуши на гражданите чувство за принадлежност към Европа и чувство на гордост от това, че са европейци. Je vais vous parler en français d'ailleurs pour utiliser l'une des langues euh, officielles de votre pays. Позволете да използвам един от официалните езици, а именно френския, но искам да ви насърча да го преведете и на каталунски този документ, за да може и там да го разпространим. Не забравяйте обаче, че в Каталуния има два официални езика – в Каталуния всички знаят испански. Не всички обаче в Каталуния, по-точно 2 милиона и половина, само знаят испански, не знаят и каталонски. И така. А, аз, съм, аз съм от вашето бивше политическо семейство, казвам бивше, защото комисарите нямат, нямат политическо семейство, но като представител на вашето бивше семейство, подкрепям езиковото разнообразие, подкрепям и необходимостта да бъде преведен документа на каталунски. Благодаря. Colleghi, scusatemi, io vorrei riprendere i lavori prima che tutti abbandonino. Е, колеги, да продължим е, своята работа. Преминаваме към петицията, внесена от Максим Рева. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Тази петиция на господин Максим Рева е свързана с правото на глас в Естония на лица с неопределено гражданство, които живеят в Естония. Вносителят на петицията повдига въпроса за това, че лица с неопределено гражданство, които живеят в Естония, нямат право да гласуват в избори за Европейски парламент. Срещу, според жалбоподателя, това води до демократичен дефицит и припомня, че принципът на демокрацията, както е заложен в договора, е общ принцип за всички държави членки и е основополагащ принцип. Всъщност това е в резюме съдържанието на петицията и сега ще ви представя отговора на комисията. Всъщност комисията е, разбира, че въпросът е сериозен. От друга страна, той не е никак нов. Това е въпрос, е, който е бил повдиган многократно в е, миналото. Е, това е и това е било и предмет на множество други въпроси. Комисията подчертава, че са били предприемани действия в миналото в рамките на предприсъединителната стратегия, за да се насърчи натурализацията и интеграцията на, е, на такива лица. Само, че трябва да обърнем от друга страна внимание на факта, че условията за придобиване и загубване на гражданство е, на държава членка са регламентирани в националното законодателство на всяка държава членка. Всяка държава членка може сама да определя свободно условията за придобиване на гражданство. Според съществуващото законодателство, Европейската комисия няма право да се намесва. Що се отнася до е, избирателните права, правомощията на Европейската комисия са ограничени. Както може би знаете, европе... гражданите на закона имат право да участват в общински и европейски избори, в, е, както в държавата членка, в която пребивават, така и в е, държавата членка по происход. Тези избирателни права се дават на гражданите и следователно, както заключава комисията в своя отговор, европейското право не дава избирателни права на лица, които не са граждани на Европейския съюз. Следователно, Европейската комисия не разполага с правомощията да се намесва по въпроси, свързани с придобиване на гражданство от страна на лица, които не са граждани на Европейския съюз. Благодаря, господин Кашман. Не. А, преди това. има друг записал се. Да, благодаря, госпожо председател. Тази естонска петиция не е петиция внесена от един човек. Тя е подкрепена с 3000 подписа. Подписите бяха събрани за много кратък период от време. Тя засяга повече от 100 000 души. Бих искала да подчертая, че тези лица не са чужденци. Те са в юрисдикцията на е, Естония. И това, е, в това се състои спецификата на случая. И когато чужденци, живеещи в държава членка, за, си запазят правото да участват в изборите в своята държава, т.е. те имат избирателни права, не са лишени изцяло от избирателни права, в този случай е, става дума за лица лишени от избирателни права. В Естония правото да бъдеш избиран в, е, както в местни власти, така и в националния парламент, така и в Европейския парламент. Тези лица нямат право да участват в национални европейски избори. Когато говорим за европейски избори, знаем, че това е разликата между лицата, които живеят в Естония, но според европейските регламенти имат право да участват в европейски избори. В комисията по петициите и преди сме гледали този случай. Подобни случаи от, е, в Латвия, сега от, е, в Естония. И всъщност е, тези случаи намериха отражение в две резолюции на Европейския парламент. Раздава съм ви части от тези резолюции. Едната е резолюция от 2009 година за европейското гражданство и цитирам смята, че Европейския парламент смята, че лица с неопределено гражданство, лица без гражданство в държава членка и имат особено положение в Европейския съюз. Парламентът се тревожи от това, че някои държави членки е, имат е, твърде искания към тях за предоставяне на гражданство. Там също така се казва, че тези лица трябва да имат право да гласуват а, за а, местни избори. Имаше измене, внесено изменение в смисъл, че те трябва да могат да участват на европейски а, избори, но изменението не получи достатъчна подкрепа. Нашето основно разногласие с комисията е, че комисията, твърдени, че комисията няма право да се намесва. Тук става дума за гражданство, което е само в компетенции, компетенциите на държавите членки. Ние смятаме, че става дума за нарушаване на, прав... на права на човека. И тогава, когато става дума за права на човека и за дискриминация, не може да се каже, че Европейската комисия няма правомощия. Много се радвам, че тази петиция а, не е приключена. Проблемът трябва да се разреши и се надявам Европейската комисия да отговори на въпроса. Благодаря, колегата Кашман. Благодаря. Разбира се, този проблем беше създаден от комисията, тъй като тя не го реши преди присъединяването на Литва, Латвия и Естония. Говорим за руското малцинство, ако трябва да сме откровени. В този случай докладът, както каза госпожа Станока, докладът за наблюдението след присъединяването повдига този въпрос и също така споменава е, лица, които живеят е, отдавна в тези страни и правото им да участват в е, местни избори. Има една странна аномалия. Аз мога да отида в Польша и да гласувам за европейски избори, но хората, които плащат данъците си, спазват закона и са родени в трети страни, не могат, защото са без гражданство. Както казах, половин милион лица без гражданство в половин, има половин милион души без гражданство в Европейския съюз, което е неприемливо. Европейският парламент вече е излязъл с позиция, смята, че това е неудовлетворително, че въпросът трябва да бъде разрешен. Аз също бих е, настоял тази, позиция, тази петиция да остане висяща и трябва да призовем е, правителство, съответното правителство да реши този въпрос, да изразим е, своята тревога, особено във връзка с доклада за общо наблюдение. Благодаря. Господин Тарант. Благодаря, госпожо председател. Както посочих комисията и а, и господин Мартинец Мартинес има така един въпрос с езиковото многообразие. А, а, имам а, коментар по този въпрос, както и 6 други кратки е, бележки. Първо, на английски тук се говори е, за е, избори за Европейския парламент. А, докато в превода на естонски се говори за местни избори. Искам да попитам другите колеги, които говорят испански, немски, словенски, дали тази грешка е допусната и в, тесни, в техния превод. В италианския превод не би трябвало да е така. Ако е само в моя вариант това е а, случайна грешка. Докато ако в повече варианти тази грешка съществува, на следващото заседание ще ви обясня защо се допуска. Сега шест теми, кратки бележки. Добрата ми колега Татяна Станока правилно посочва, че проблемът за апатридите в Европейския съюз е тежък. Както каза господин Кашман, става дума за половин милион души. Както Татяна казва, 100 хиляди, но сега са малко по-малко, живеят в Естония. Този проблем не бе създаден от Европейския съюз, а от съветския такъв. Ще ви кажа, че през 2003 година, преди да се присъедини Естония, 12% от населението бяха точно от тази категория. Сега те са почти наполовина спаднали. Значи, естонците в сътрудничество с тези апатриди намалиха броя на лицата без гражданство. И към 2013 година, ако тя е година на гражданите, вече не трябва да говорим за апатриди. Утре ще бъде обнародван доклад на ОНЕ по въпроса. Естония е постигнала огромен напредък, прекрасен напредък, бих казал, в интегрирането на тези хора. Създаде им условия да придобият естонско гражданство. Ако желаят, могат да придобият гражданство и на друга държава. Нали, ви, ние знаем, че е, има е, в Европейския е, съюз е, определен брой е, руски граждани, които не получават право да участват е, в е, изборите за Европейски парламент. Макар някои е, колеги да смятат, е, че този въпрос е много важен и следва да остане висящ, аз бих призова за приключване на работата по тази петиция. Защото проблемът постепенно се решава и отпада в Естония. Не мога да дам конкретна информация за Латвия. Ако Татяна иска да проведе равенство между Естония и Латвия, това не е съвсем правилно. В моята страна след 5 години живеене в нея, гражданите могат да участват, лицата могат да участват в местни избори. Freedom House каза, че тук ние сме положителен пример. Както казаха, утре ще бъде обнародван доклад на ООН, където примерът с натурализацията в Естония е даден като много положителен. Според Transparency International по тези показатели ние сме четвърти в света. И най-сетне, както казвам, нуждаем се от известно време – Както каза и представителят на комисията, въпросът е деликатен. Деликатен е дори за мен. Но ще го решим. По съвсем европейски, общностен начин. И няма да се налага да се вър... връщаме на него. Искам да благодаря на Татьяна за това, че винаги застава за такива петиции. Петициите са добре дошли, както и описаните от мен решения са добре дошли. Сега, може би това не е съвсем справедливо а, а, по отношение на Латвия, тъй като не познавам добре положението там. Но ако има партия а, в Латвия, която представлява интересите, а, поставени а, в. А, петицията, а, ние, а, нали, тя, тя, тя се класира доста добре на изборите. А ние в Естония нямаме този проблем и тази партия, аналогичната партия не се представи добре, просто защото проблемът отпада. Е, Благодаря. Каква е причината за липсата на гражданство? Защото те не искат или защото има някакъв друг вид пречки? Обикновено хората искат подават документи за гражданство и обикновенно има някой от среща за някое гише, който му отговаря не, не, не, има този, този и онзи проблем, поради който не можем да ви предоставим гражданството. Това е въпроса ми към комисията. Господин Мейер, благодаря. Благодаря, госпожо председател не може вече да се обърнем към Съветския съюз, за да поискаме обяснения или пък да им предложим те да си намерят разрешението. Така че съм съгласен с госпожа Татьяна Зданока този въпрос, тази петиция да остане висяща или открита, защото е просто немислимо, че има все още хора, които са родени в Съветския съюз и днес са, са принудени да са апатриди. Затова предлагам да запазим то тази петиция е в качеството и на висяща такава, и това не е всъщност нещо ново, от миналия мандат го влачим, за да може по някакъв начин да окажем натиск над държавите членки, ние като парламент, подпомогнат от Еврокомисията. Благодаря. благодаря. моето впечатление е, че петицията Петицията отразява реално съществуващ проблем, но формулировката на тази петиция всъщност не съдържа в себе си предложение за решение. Така че имам чувство, че не става дума за изборно право, а изборното право е използвано като иллюстрация на това, което се регулира във всяка държава членка от гражданското и право. Затова подкрепям казаното от колегата Яр, а именно, че трябва да се отнесем сериозно към това и да проверим дали в гражданското право има такъв вид дискриминация. Като дискриминацията, която би предполагала отказът от право до гражданство. Или просто е някакво стечение на обстоятелствата. Това следва да проучим. Дали има някаква правна основа или е, е свързано с конкретни исторически обстоятелства. По въпроса за изборното право и аз смятам същото като комисията, а именно, че националното право е компетентното. Благодаря. Сега ще говоря на датски. Естония е подписала ли е конвенцията по въпроса? Защото а, ние имаме а, много разгорещени разисквания сега в Дания. Дания а, беше забравила, че е подписала а, тази конвенция и на без... палестинците без гражданство, които са родени в Дания, не иска да им предостави гражданство при навършването на 18 годишна възраст. много разгорщени са разискванията. В небрано лозе попадна датското правителство. Искам да попитам дали Естония е подписала конвенцията. Това означава, че всички, които са родени в Естония, дали, или в Латвия, където и да е, като навършат 18 годишна възраст, автоматично могат да придобият гражданството на страната, ако го поискат. Нали, това е ако Естония е подписала конвенцията. Значи така е, ако сте подписали конвенцията. И тази конвенция е конвенция за намаляване на броя на лицата без гражданство. Това е целта й. Значи, ако така се подходи, гражданите ще имат лицата, т.е. ще имат гражданство. Извинявайте, забравих названието на конвенцията, но тя съществува. Съществува такава конвенция за лицата без гражданство. Okay. I just, uh, uh I don't know about the convention, but we have a law that не знам за конвенцията, но имаме закон. Тогава, когато едно лице стане на 18 години и е родено в страната, получава автоматично гражданство. Не мисля, че има нужда да искаме комисията да отговори втори път. Още повече, че се обърнахме направо към комисаря Рединг. Сега очакваме писмен отговор от нея и след това на тази основа ще организираме друг дебат. Всички ние ще, ще чакаме отговорът. Не мисля, че има нужда да задаваме нов въпрос. Благодаря на всички. Сега един кратък въпрос. Ако това, което каза господин Тарент е вярно, ако е вярно, че има документи, в които има разлика в зависимост от е, езиковия вариант, трябва да направим проверка. Ще помоля секретарията да се занимае с този въпрос и да провери дали има разлика между различните езикови версии. Ако има такава разлика, на какво се дължи тя? Не можем да си позволим да имаме лоши преводи. Председателката, да, ще проверим дали има съответствие между различните езикови варианти. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Господин Майер, новоназначен докладчик относно дейността на Комисията по петиции. Искате ли да започнем, да направим един първоначален дебат? Благодаря. Да. Днес сутринта всичко се разви с светкавична бързина. Така че сега искам да приканя колегите да си съдействат с мен, за да може доклада да отразява мненията, тревогите, грижите, безпокойствата на всички политически групи, когато става дума особено за изработване на отчетен доклад относно дейността на нашата парламентарна комисия през 2010 година. Доклада ще съдържа експозе, описателна част на извършената работа, ще упомене броят петиции получени в разбивки по страни, кои са разрешени, кои са отхвърлени, кои са оставени за последващ дебат и така нататък и така нататък. Просто искам сега да кажа кои са най-наболелите въпроси, които са вълнували европейското гражданство. Някои примери, ако е възможно да дадем, това е моята цел, така да бъде изграден доклада, за да бъде нашия доклад четим и просветителен в смисъл такъв, да показва нашата работа и стремежа ни да даваме бързи и ефикасни отговори на питанията на европейските граждани. Затова приканвам всички колеги да назначат колкото се може по-бързо съответен представител по групи, който ще си сътрудничи с мен в изработването на доклада, за да можем да го разпишем и предадем на време. Благодаря. Благодаря. Някой иска ли да вземе думата по друг въпрос? Не. Следователно, можем да приключим работата на нашата комисия за днес. Изчерпнахме дневния си ред. Няма бележки. А, всъщност, извинете, бяха представени две бележки. Пояснения от страна господин Вили Мейер помоли бележките са свързани всъщност с протокола от миналото заседание, където бележката състои в това, че трябва да се прехвърлят някои точки в друг отдел. Благодаря.